Колеги, нека да започваме работа в тази тържествена зала. Една голяма зала. Мисля, че доста разпръснати се чувстваме тук. И така, проекта за дневния ред. Получили сте го на 13 юли. Днес имаме една задача само, важна такава, и тя е да гласуваме по бюджета тази част, която отговаряме. Искам да се обърна към координаторите, да ги попитам а, дали е завършил застанието на комисията и дали те имат нещо против а, след това заседание, веднага да имаме заседание с тях, за да може да се занимаем с някои важни въпроси, като ще се опитаме да приключим преди 1.15, за да може да освободим преводачите. Тъй като явно няма възражения, Смятам дневния ред за прият. Преди гласуването обаче искам да ви припомня, че едно посещение предстои, е, посещение на нашата делегация в Италия. От доста време е планирано това посещение. Е, госпожа Гормай, заместна председателката, дойде. Поздравяваме. Да, от 19 е, до 21 октомври е това посещение. Трябва да бъде разрешено. Разбира се, още не сме го получили разрешението, но нямам никакви съмнения, ще бъде разрешено. Ще има среща с президента на републиката господин Наполитано. Както знаете, той беше председател на настоящата комисия. Тази среща ще бъде сутринта на 21 октомври. Ще започнем посещението си на 19, но не в Рим. Ще започнем в Флоренция, защото бихме искали да посетим един университетски институт, Европейския институт. Говорих с а, неговия ректор, директор, ще има среща и с студентите, но най-вероятно и с преподавателския състав. Ще видим дали ще бъдат включени и те, или ще бъдат само студентите. Имаме така или иначе една покана и за вечеря в самия институт, който се намира на едно прекрасно място с отлична панорама над града, много красива. Надявам се и времето да бъде добро, за да може да се възползваме от а, този опит. И така, след това тръгваме сутринта на следващия ден за Рим. Надявам се да стигнем на време и тогава ще имаме тържествени заседания с двете комисии по европейски въпроси в Камерата и в Сената, а пък след обяда имаме и социални срещи с различни министерства на страната, както и с представители на гражданското общество сутринта на следващия ден, най-вероятно, това е петък, ще можем да се срещнем с членове на Конституционния съд на Италия или поне с председателя на Конституционния съд. След това е срещата с президента на Италианската република. И ще се опитаме също така, същата сутрин или пък на предходния ден, да се срещнем с гражданското общество. Най-общо. Ще имаме следния състав. Трима представители на НП, двама на социалистите и демократите и по един от другите групи. АЛДЕ, ЕКАРЕ и ЕСД, е както и аз, председателя на комисията. Не знам дали вече са определени лицата, които ще пътуват. Ето тук виждам, че има вече посочени колеги. За НП обаче нямаме имена. Господин Мендес, дали е тук? Да, мога Мога да дам имената. А, не мога да ви ги дам. Следващата седмица ще има заседание. Следващата седмица. Добре, за социалистите господин Гуалтиери, господин Гереро и искам да ги поздравя пред всички ви. Io l'ho già detto privatamente, <laughs> ma lo ripetiamo tutti insieme e poi ci sarà anche eh, per l'Al. И господин Дейвид Мартин също така за господин Дав от Алде и две групи да са дали имената си. Моля ви, максимално кратки срокове да го направите. Това бе всичко съобщените на председателя, така че можем да преминем нататък към гласуването по проекта, проекта бюджета с измененията от съвета във всичките му раздели. Преди да гласуваме по... Първо ще гласуваме по измененията и след това позицията на парламента. Но и наш, по нашето становище. Нашия докладчик, господин Саударгас. Искате ли да изразите своето становище сега? Аз Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, tik labai Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Знаме, didelių padidėjimų mes negalime šiomis sąlygomis turėti. Съвсем накратко искам да кажа, че няма да е възможно да се увеличи бюджета при сегашните обстоятелства. А, Ar, ar, ar girdite? Viskas gerai? O. Gerbiamas pirmininkė, labai trumpai noriu tik tai pasakyti, kadangi. No? Yes, that's right, Okay. Labai... Надявам се вече всичко да е наред. Много се радвам, че мога да говоря народния си език. Както казах съвсем накратко, ще трябва да се задоволим с много малко увеличение на бюджета, като имаме предвид сегашните обстоятелства, но трябва да обърнем особено внимание на най-важните – успях да отразя повечето от бележките на колегите, с изключение на една в предложението си. Мисля, че текста на предложението, което не приех, беше твърде остър. Надявам се колегите да подкрепят доклада. Благодаря. Бене, qualcuno vuole intervenire? Искри някой друг да вземе думата? Няма желащи и за това преминаваме към гласуването. Започваме с измененията по общия бюджет на съвета, всичките му раздели. Имаме 9 изменения. Искам да ви попитам. Между другото, те са представени от различни докладчици, но докладчика пък нашия ги одобрява всичките, така че се питам дали не може на анблок да ги гласуваме. Можем ли? Или искате едно по едно да ги гласуваме? Едно по едно. Добре. Добре. Започваме с 6958 на Гурмай Гереро. За. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Приема се. Има ли против? Няма никой против. Продължаваме нататък с 6956. Пак предложено от Гурмай Гереро. За. Моля, дигнете ръка. Против. Има против. 5 против, другите са за, приема се. След това изменение 6959, отново на същите автори. Пада обаче, защото одобрихме 6950 ли? Не, извинявайте, друго пада. Да, 6959 ще гласуваме все пак. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Против. Е, Приема се. Имаме само два гласа против. И така, пада следващото изменение 6950. И така, продължаваме с 6951 на докладчика. Моля, гласувайте за. Против. Трима против. Приема се. Следващото 6954 на господин Хафнер. Моля гласувайте за. Ке контрарио? Против. Няма против. Приема се. 6952 на докладчика. Моля гласувайте за. Против. Трима против. Всички други са за. Приема се. 6955 най следващото изменение. На господин Хафнер. Моля, гласувайте за. Против. Приема се. 6953 на Гереро. За против, въздържали се, приема се. Двама бяха против, ако не се лъжа. Сега преминаваме ли какво правим, пита председателя. Сега ще гласуваме по самото становище. Първо изменение на госпожа Ятен Маки за против Отхвърля се. Второ изменение на Гереро за. Против. Петима против. Трето. Гереро за. Против. Петима против, другите са за, приема се. И така, сега а, окончателното гласуване по цялото становище с измененията. За, моля гласувайте с дигане на ръка. Против. Трима против. Приема се с 17 за и 3 против. Въздържали се? Няма. А, има. Един. Въздържал се. Добре. Почти завърши извареното заседание на нашата комисия. Остава едно нещо да кажа. И то е, че ще се видим отново на 19 септември понеделник от 15 до 18.30 и след това на 5 октомври от 9 до 12.30 в Брюксел. Закривам заседанието. Моля да останат координаторите.